доклада на господин Диас Демера за създаването на мрежа от служители за връзка по въпросите на емиграцията. Давам думата на докладчика за 4 минути. Благодаря. Господин комисаре, позволете да благодаря на колегите Милерус и Тавареш за подкрепата на този доклад и за подобренията Искам да благодаря също на комисията и съвета, които а, внесоха някои терминологични поправки в термина редовна иммиграция, който да замести незаконна или нелегална иммиграция. Някои държави членки разглеждат като престъпление незаконното, нередовното влизане на тяхна територия, докато в други е, незаконното пребиваване не представлява престъпление. По принцип това не трябва да се криминализира. В изложението на мотивите на доклада е, се изисква институциите да ревизират терминологията, за да се даде точна дефиниция на незаконната или нелегалната емиграция. Мрежата на служители за връзка беше с... се, е, се създава с регламент на съвета. Служителите за връзка се занимават всички въпроси, свързани с иммиграцията и трябва да установят контакт с приемащата държава, за да допринесат за борбата с незаконната миграция и с репатрирането на съответните незаконно пребиваващи. Знаете, че мисията на Frontex е да координира оперативното сътрудничество между държавите членки по външните граници на Европейския съюз и да ги подпомага в подго... подготовката на гранични служители в всички, които участват в анкетите и контрола по външните граници. Това изисква да се увеличи техническата помощ и да се организира необходимата подкрепа за организирането на съвместни кампании по репатриране. Мисията на Frontex ще се изпълнява още по-ефикасно, ако тя разполага с а, експертизата на служителите за връзка. Те нямат офиси извън Европейския съюз. Предложението за изменение на регламента цели да предостави възможност да се използва опитът на служителите за връзка в помощ на Frontex. Предложението за изменение предлага да им се даде достъп до, да се даде достъп до информацията, събрана от служителите за връзка, чрез организирането на една мрежа, която се занимава с регулирането на иммиграционните потоци. и защитата на границите. Тази мрежа ще подпомага служителите за връзка и ще обобщава данните от техните доклади. Предложението се основава на членове 63 и 66 от договор за Европейския съюз. И с това, госпожо председател, смятам да приключа. Накрая ще кажа още няколко неща. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Малмстрам от името на комисията. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на комисията Либе и на докладчика за цялата работа, която е свършена по тази изключително важна тема. Предложените изменения показват още по-голямо сътрудничество между Frontex и служителите за връзка във връзка с въпросите на емиграцията. Това ще направи възможно за съвета и за Европейския парламент да работят още по-активно по изграждането на такива мрежи. Предложенията, направени от Европейския парламент, се базират на правата на човека и касаят също и нерегламентираната е, имиграция към държавите членки. За съжаление, договора в член 79 е, гласи нерегламентирана или нелегална по-скоро, а незаконна имиграция. Регламент... Регулаторната рамка ще помогне и нейните изменения ще помогне създаването на една добре функционираща и добре свързана помежду си мрежа от лица за връзка по въпросите на имиграцията и се надявам, че утре това ще бъде прието без никакво отлагане, за да може да се постави на нова основа на сътрудничеството по въпросите на имиграцията. Благодаря. Благодаря много. А сега е време да дадем думата на представители на групата. Господин Коелю от името на НП. Две минути. Благодаря. Благодаря, е, госпожо председател, драги колеги. Ние подкрепяме предложенията, които е, целят да се регулират е, потоците на иммиграция, нередовната и незаконната. И е, ние внесохме изменения, свързани с този регламент за създаване на мрежа служители за връзка по въпросите на иммиграцията, така че да може да се осъществи истинско сътрудничество, особено в рамките на Frontex. Що се отнася до мрежата от служители за връзка по въпроси на иммиграцията трябва да се знае, че тези служители трябва да поддържат контакти с трети страни, с третите страни, така че да се води борба срещу незаконната иммиграция. Тъй като Фронтекс не разполага с постоянно представителство в Европейския съюз, това сътрудничество наистина играе огромна роля агенцията и е, тази е, дейност трябва да осъществи анализ на риска и да се засили сътрудничеството с третите страни. Информацията, която ще се събира в тези е, мрежи, ще бъде предавана чрез Инконет и тази мрежа ще даде възможност да се осигурят и средства за управление на външните е, граници. Както е, това беше подчертано от е, оратора, наистина беше извършена отлична работа. Аз поздравям докладчика за положените усилия, така че да се постигне на първо четене споразумение. Благодаря. За групата на социалистите и демократите. Клод Мораес. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на господин докладчика, господин Демера Гарсия, за това, че толкова успешно проведе преговорите с съвета. Що се отнася до предложенията е, в по-голямата част от технически характер, а, мога да кажа, че се получава благодарение на сътрудничеството едно по-добро разбиране на този комплексен въпрос и явление. Изключително важно е всичко това да бъде постигнато на базата на увеличаващо се прозрачност и интеграция. Също разбира се, освен всички институции на Европейския съюз, трябва да се осигури сътрудничеството с Върховния комисар по въпросите на бежанците. Както вече беше споменато, всичко това касае едни много сложни миграционни движения – и тези а, лица, участващи в тези многобройни и разнопосочни движения, означава, че трябва да бъдат разглеждани от гледна точка на правата на човека, за да могат и търсещите обежещи да бъдат включени в полето на действия. И затова искам отново да кажа благодаря, благодаря господин Диаз Демера за добре свършената работа. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да се присъединя към тези, които оценяват високо усилията на докладчика господин Диас де Мера, тъй като той създаде атмосфера, в която успяхме да обсъдим своите предложения за промени, да редактираме най-сложните от тях и да постигнем компромиси, които сега ни карат да сме доволни от положените усилия като представител на групата на либералите и демократите аз на първо място искам да изтъкна че голяма заслуга на постигнатия резултат е това че темата за човешките права този път е интегрирана към голямата тема за имиграцията и за управлението на имиграционните процеси. така с едно съобразяване с човешките права ние можем да гарантираме по нататък един много хуманистичен коректен подход и на служителите по имиграцията и на служителите на фронтекс на второ място заслуга на нашата работа е това че ще се подобри сътрудничеството както между служителите за връзка така и между тях и фронтекс и в крайна сметка фронтекс ще създаде с общи усилия едно ново по голямо по обем и по разнообразно по съдържание ноу хау. това ноу хау ще бъде в ръцете на отговорните институции и лица за да могат да управляват имиграционните процеси по ефективно. а кое налага по-ефективното управление на имиграционните процеси. Налага го това, че имиграционните процеси остават активни и вероятно ще се засилват в близкото бъдеще. Благодаря ви. Имахте две минути, аз ви прекъснах прекалено рано. Моля да ме извините. Надявам се, е, че успяхте все пак да кажете всичко, което желаете да кажете. Още няколко секунди разполагате, но що? Сега следващия оратор за групата на зелените. Една минута. Благодаря много. Благодаря, искам да кажа едно голямо благодаря на господин докладчика но бих искала да спомена и депортациите. Трябва наистина служителите на Фронтекс да проследяват много внимателно спазването на правата на човека а, във връзка с търсещите обежище и бежанците. Много важен наистина е аспекта за правата на човека, който обаче отсъстваше в първоначалния вариант на предложението. И наистина изключително важно, че Европейския парламент като единствено избрания пряко орган на Европейския съюз го осъзна и коригира тази ситуация. Ето защо искам да ви поздравя, господин Диаз Демера за свършената работа и утре ще ви подкрепим за постигнатия компромис. Благодаря ви още веднъж. Благодаря, казва госпожа председателката. Господин Таварес има думата. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за отличната работа, която е свършил. Благодаря и за сътрудничеството и диалога, който поддържаше с нас през, по време на целия процес а, що се отнася до щеготливия въпрос за това а, дали се прилагат тези изисквания за законни или незаконни иммигранти, наистина договорите и съветът би трябвало да приемат по-подходяща терминология по отношение на незаконните или нередовните мигранти. Говори се много в парламента за иммиграцията, има репресивна политика по отношение на иммигрантите в Европа. Съществува Фронтекс и Шенгенското законодателство – и тази мрежа от служители за връзка по въпросите на иммиграцията е, е нещо важно. Целта е наистина да се контролират ефективно границите. Някои хора от десницата знаят, че репресивната политика не е достойна за уважение политика по отношение на иммиграцията. И ако се гласува доклада, така както е изложен, аз ще го подкрепя. Но има компромисно предложение, с което не съм съгласен. Благодаря. Сега следващия оратор, господин Нотал. Госпожо председател, много беше казано по въпроса за това какво може, кой може да влезе в една страна и кой не може. Но има едни без, бюрократи без лице и без душа в Брюксел. А в нашата страна има огромни количества хора, които идват и предлагат труда си на много по-низки цени, а за нас остава напрежението и липсата на работа. Ако сте от Австралия или Нова Зеландия или откъдето и да е другаде, имате някаква възможност. Но ако сте от Латвия или Полша, вие можете да дойдете в нашата страна и а, да работите. Това обаче смятам, че е съвсем неправилно. Добре, да контролираме нелегалната емиграция. А какво ще правим а, с страни като Румъния, която дава гражданство на стотици и на хиляди емигранти от трети страни. Какво ще правим? Ние в Великобритания искаме да контролираме собствените си граници. И аз вярвам, че укрепването на тази мрежа от служители за връзка няма да е необходимо, ако всяка държава членка има правото и възможността да контролира кой влиза и излиза от страната. Благодаря ви. Госпожа Мова има думата за въпрос. Заповядайте. Е Благодаря. Депутатът спомена трудностите, с които сблъскват английските работ, трудещи се. Аз ще кажа, че в Унгария много граждани пътуват за Англия. Това става въпрос за медицински сестри, лекари или е, квалифицирани работници. Е, и с, те в, получават в Ангария много ниска заплата, въпреки че имат много висока квалификация. Sir, please. 30 секунди въпрос, 30 секунди отговор. Ако лекари, заболекари и други такива искат да дойдат в Великобритания и ние имаме нужда от тяхната квалификация, нека да дойдат. Но това, което се случва в момента е, че пазара е претоварен от най-различни желаящи да работят и това е неправилно, това е грешно. Ще ви дам един пример. Е един шофьор, който днес сутринта ме а, заведе до летището, ми каза, че е бил зидар преди това. Обаче полските зидари дошли и предложили същия труд за по-малко пари и това не е правилно. Благодаря ви. Сега продължаваме с следващия в списъка на ораторите. Господин Клес, минута и половина от независимите. Благодаря. Verbindingsfunctionarissen Het functioneren van Frontex bijvoorbeeld. Когато става въпрос а, а, за контролиране на миграцията, аз съм за. А, когато се подпомага на служителите от Frontex, а този факт е положителен но не трябва да ни заслепяват бюрократичните институционални процеси и да загубим от поглед общата панорама. Проблемът с иммиграцията е един сериозен политически проблем, който трябва да се реши с политическа воля. Днес установяваме, че някои държави членки, като Белгия, например, Begonnen met een regularisatie of een verblijfsvergunning. Op die... които възнаграждават нередовни, незаконни мигранти, като им дават разрешение за пребиваване. Това не е борба срещу незаконната иммиграция, напротив, това насърчава. Трябват ни повече е, служители за връзка и агенти от Frontex, но ако политиката се води така, това няма да позволи да се решат нещата. Напротив, положението ще се усложни. Тук говорите, е, искате да се говори за нередовна, а не за незаконна иммиграция. Признавам, че аз лично не разбирам как, какво е това. Няма да решим проблема, като назоваваме нещата с различни имена. Трябва да назоваваме нещата с истинските им имена. Тук става въпрос за незаконна миграция. Е Благодаря, госпожо председател. Е, фактът, че почти всички колеги е, е, поздравяват днес докладчика и всички докладчици в Сянка, които допринесоха за изготвянето на този доклад, всичко това показва, че наистина е извършена сериозна работа с отлични резултати. Аз също ги поздравявам. Драги колеги, дискусията днес е изключително важна, защото ни доказва, че в Европейския съюз в усилията ни да управляваме потоците на иммиграция, законна, незаконна, неправомерна и наистина трябва да докажем солидарността между държавите членки и да използваме всички инструменти, с които разполагаме. Ние създадохме тази мрежа, тя обхваща 130 държави, така че можем да съберем добра информация. Неодавна създадохме Европейската служба за беженците и наистина ние увеличаваме бюджетите в тази сфера всяка година. Стигнали сме до момент, в който трябва да координираме всички инструменти, да ги актуализираме, да се координират потребностите на Frontex прямо мрежата от служители и все по-положителна е тази дейност. Наистина напредваме, което не означава, че сме постигнали целта си. В, Де... в Гърция 90% от пристигащите иммигранти са е, пристигат, е, са в неправомерна ситуация. Но нека да бъдем все пак оптимисти. И е, можем още по-добре да развием нашето сътрудничество. Госпожо комисар, бъдете уверена, че ние ще подкрепим всички усилия от страна на комисията и ще бъдем наистина зад вас за всички подобни инициативи. Благодаря, господин Батца. Господин Мелцер. Наистина отлична работа вършат е, служителите на Фронтекс, е, е, за да се борят с незаконната иммиграция. Това трябва да бъде обаче дейност и в транзитните държави трябва по-тясно сътрудничество да се установи между служителите за връзка, така че да могат по-ефективно да се борят с незаконната иммиграция. И информацията която ще се събира от служителите за връзка, трябва да бъде предоставена на националните органи и на Frontex по един демократичен начин. Трябва да се засили сътрудничеството между всички участващи в този процес и компетенциите на Frontex трябва да бъдат разширени, така че Frontex да може да извършва ефективна и конкретна работа по външните граници. Председателката сега ще преминем към спонтанните изказвания. Господин Бозатил. Благодаря като докладчик. Аз искам да кажа, че се радва много от начина по който се разви целият този процес, защото първо ще ни помогне а, да укрепим нашата дейност по отношение на имиграцията и промените, които са необходими да настъпят в мандата на Фронтекс. Аз ги представих и а, ще изтече срока до края на месеца, така че се надявам, че през януари и февруари Либе комисията ще разгледа предложенията и ще успее да приключи процеса на ниво комисия, за да можем да продължим процеса колкото се може по-успешно и да го приключим, завършим по достоен начин – Освен това, информацията, която се събере, ще бъде много полезна както за Frontex, така и за нас. Благодаря, господин Роси има думата. Благодаря. Този доклад ще бъде гласуван, но той беше много изменен от за нас, според нас излишни изменения, да се замества термина незаконна с Нередовна не е хубаво, защото нещата трябва да бъдат назовавани с истинските си имена. Положителното е създаването на мрежата от служители за връзка, които се командироват от консулските служби и от международните организации, които ще е, подпомагат репатрирането на незаконно пребиваващите. Това ще позволи пряк обмен на информация между държавите членки, чрез посолствата и международните организации. Това също ще допринесе за борба и с е, престъпните организации. Herzlichen Dank. Und nun spricht Herr трябва на всяка цена да успеем в това начинание. Благодаря. Създаването на служители за връзка в трети страни ще допринесе за борба с незаконната миграция и за засилване на обмена на информация и добра практика, за да се избегне дублирането. Надявам се, че с подобно синхронизиране на а, работата, контрола по грани, външните граници ще се засили. служителите за, влъз, за връзка ще имат представителства в третите страни и ще допринасят за борба с незаконната миграция от източна Европа и от Африка е, е, на явление, което се отразява на всички държави членки. Фронтекс трябва да подпомага е, властите на държавите членки. Благодаря ви. Дами и господа, за нас предложението е съвършено ясно. Недопустимо е да се улеснява иммиграцията и да се осложняват проблемите. Мрежата на служители за връзка ще а, подпомогне също усилията да се а, даде убежище на законно прибиваващите. Смятам обаче, че абсолютно излишно термина незаконна да се замества с редовна. Всъщност тук легитимираме нещо, което противоречи на закона. И смятам, че депутатите в тази зала трябва да осъзнаят това. А, струва ми се, че пар- парламента започва на моменти да прилича на карикатура. Благодаря, господин Бромс. Uh, Благодаря. Измененията наистина подпомагат обмена на информация по проблемите на законната и незаконна иммиграция. Но аз и мисля, че всичко това е поставено на фалшива основа трансферирането на неевропейци в европейци, били те първо, второ или трето поколение. Всички а, те носят своята култура на културата на третия свят в Европа. Те не, обаче не носят този трети свят е, а, за малко, временно, о, а вече 50 десетилетия и това ще продължи. Благодаря. Госп... Имате думата. Благодаря. Дами и господа, драги колеги, смятам, че наистина ще е добре да намерим подходящите решения и е, ще предложа всеки е, да има право в своята държава да е, пребивава и да се ползва от економическите и социални условия на европейски граждани, които понякога се смятат за втора категория хора. В Унгария наистина се срина здравеопазването, просто защото унгарските лекари и медицински сестри по економически причини са едва ли а, а, са принудени да емигрират а, в рамките на Европейския съюз в други държави. И наистина трябва да се предприеме нещо срещу а, тази ситуация, а, така че правителствата да гарантират а, достойни условия на живот на лекарите и на а, медицинския персонал в собствената им страна. Председателката, благодаря, давам думата на госпожа комисар. Дори да не беше показал дебата този въпрос, разбирам защо господин Диас Демера има толкова силна подкрепа за вашия доклад. Първо, защото вие свършихте една много сериозна и много обширна, сериозно свършена работа. Всичко това означава, че правата на човека и всички аспекти на правата на човека по отношение на имиграцията ще бъдат вложени в измененията на регламента. Знаем, колко различни а, са ситуациите по отношение правата на човека с економическите иммигранти, с търсещите обежище или вече получилите статут на беженец. Смятам, че служителите за връзка по въпросите на имиграцията ще а, имат много задачи, една от които обаче трябва да бъде а, поддържането на много близък контакт с а, държавата, която приема, но и държавата, през която са минали транзит и е, страната на происход, когато това е нормално. И с тези няколко думи искам още веднъж да ви благодаря за много сериозното отношение към вашия доклад, господин Диас Демера. Благодаря, госпожо комисар. А сега има думата докладчика господин Диас Демера. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо комисар, искам да ви благодаря за любезните думи и за вашия ангажимент. Искам още веднъж да ви уверя, че се възхищавам на начина по който управлявате вашия портфейл. Тази вечер чухме много изследвания. Големите групи в парламента решиха да подкрепят доклада. Искам да благодаря на всички, които коригираха или подобриха някои важни аспекти в доклада. Ще посоча по-специално главата, отнасяща се до човешките права, до службата за подкрепа на а, убежището и службата на върховния представител на ОНЕ за бежанците. В а, такъв голям и многоброен форум като нашия не е лесно човек да се споразуме, да се споразумее. Но ви направихте всичко възможно, за да постигнем един широк консенсус. Ако изхождайки от една централно дясна християн-демократическа позиция, а, а, ако, ако реша да говоря така, аз съм за термина нередовна. Смятам, че от семантична и от етична гледна точка термина незаконна не е подходящ. Благодаря на всички колеги за подкрепата и на всички, които се изказаха тази вечер, дори и на тези, които не са съгласни. Благодаря ви. Председателката с това дебатът приключва. Гласуването ще се състои утре. Колеги, следващата точка от дневния ред е доклада на госпожа